Okay, dear colleagues, let's start. Sorry for this, uh... Уважаеми колеги, нека да започнем. Моля да ни извините за този дребен технически проблем. Приемаме дневния ред с малка промян. Точката на дневния ред за авторските права се отлага за утре 25 април 11 часа. А точката за економиката, за споделянето и, и други точки се отлагат, както ще видите, за другото заседание. Има ли някакви възражения или предложения по дневния ред? Не приема се. И сега приветствам всички, които са тук и които ни слушат по интернет. Искам да ви припомня, колеги, че можем да работим с приложението електронно заседание. Това въжи и за нас, и за нашите политически групи, за нашите сътрудници. Бюли... Бюлетин номер 18 току-що беше публикуван. Може да се абонирате за електронното издание на бюлетина. Това е нещо, което много ни помага в работата. Сега преминаваме към одобряване на протокола от предишните заседания. Има ли възражения? Не, няма. Няма актуална информация по тристранните срещи, тъй като не вървят в момента тристранни срещи. И сега преминаваме към становището Космическа стратегия за Европа, водеща комисия ИТРЕ. Докладчика е госпожа Костанца Крел от Социалисти демократите. Нашия докладчик е Евелин Гебхарта и от нейно име ще се изкаже колегата благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички. Евелин не може да присъства и ме помоли да представя нейното становище. Ще прочета това, което тя ми е изпратила. Преди всичко тя иска да почерта, че в становището си тя изцяла подкрепя амбициозния подход на проекта, който се стреми да се увеличи ползата от използването на космоса за обществото и за економиката чрез план за одобряване на проектите Галилео и Коперник. И тя а, смята, че е много правилен подход към използването на данните, получени от космоса. Също така тя иска да привлече вниманието на към липсата на правна уредба, както на европейско, така и международно ниво и иска да припомни на колегите за сателитните данни с висока разрешителна способност. През 2014 година съветът блокира това проекто предложение, това, това предложение за директива тъй като ставаше дума за данни, които са много чувствителни и могат да бъдат предмет на кибератаки. И също така докладчика подчертава, че има проблем с твърде фрагментирана правна уредба. Също така докладчика говори за това, че Европейската комисия не е обрана достатъчно внимание – на един глобален подход, особено към научно-изследователското измерение, нещо, което според докладчик е изключително важно. Това е изключително важен актив за всяко едно предприятие. Докладчика казва, че е готова с интерес да проучи всички изменения и да сътрудничи с всички желаящи. Има ли други политически групи, чието представители биха искали да се изкажат? Андреас от името на НП, благодаря ви. Ана, преди всичко за това, че поехте председателската функция и за това, че ми давате думата. Антонио Рипис, истори се нашия докладчик Сянка. Той не може да присъства, но той с радост работи по това досие. Той посочи, че това, което първоначално беше в сферата на правомощият на комисията ИТРЕ, междувременно става част и от правомощията, свързани с вътрешния пазар и той с удоволствие и с задоволство отбелязва, че ние можем да участваме в оформянето на тази материя. И наистина в тази сфера, в тази материя могат да се прилагат правилата на вътрешния пазар. За това е много полезно нашата комисия да изготви становище по доклада на комисията ИТРЕ и нашата колега Евелин Гебхарт внесе добро предложение за обсъждане в тази комисия. Това предложение обаче най-вероятно ще се промени в известна степен, що се отнася до правомощият на комисията ИТРЕ. За това искам да припомня, че нашия докладчик Сянка посочва, че трябва да средоточим преди всичко върху компетентността на нашата комисия и за това киберсигурността, разбира се, е нещо, което ние се занимаваме, но по-важно е да разгледаме това къде може по-добре да бъдат преодолени рисковете за киберсигурността от общи стандарти, не само от общи стандарти, но и от правни принципи и норми, задължителни за изпълнение стандарти. И трябва да гарантираме това, че политиката в областта на космоса, особено преди това, че Галилео вече работи, трябва да стане от мен на част на нормите на функционирането на вътрешния пазар. Това е важен отрасъл, 30 000 души работят там за това. Наистина трябва да гарантираме прилагането на логиката на вътрешния пазар и точно това е нашата роля. Благодаря ви, Андрес. Има ли други колеги, които биха искали да се изкажат? Заповядайте. Благодаря ви. Преди всичко и аз бих искала да благодаря на докладчика за прекрасния доклад. Ние ще представим по-скоро допълнение чрез нашите изменения. Не искаме да променяме принципно посоката на становището. Доклад говори за интернет на обектите, но това е само една от сферите, на които според нас трябва да обръщаме внимание. Трябва да разглеждаме нещата в широкия контекст, включително и съобщенията, навигацията и дистанционните технологии за събиране на данни от разстояние. Нека да не забравим, че основно финансирането се извършва от публичния бюджет, но трябва да помислим за ефикасността на пазара, който е свързан с космически технологии, трябва да насърчим съответните действащи лица да бъдат по-конкурентно способни, трябва да помислим за евентуални потребители извън Европа. Също така е много важно да гарантираме това, че това, което вече съществува, особено програмите Галилео и Коперник, трябва да бъдат подпомогнати от това, което се случва на Земята, включително това се отнася и до данни, получавани от и чрез космоса и надлежното подаване на тези данни. Трябва също така да се насърчи криптирането на информация. Това е един елемент, който все още не е отразен в доклада. Бихме искали също така да се постави по-ясен акцент върху насърчаването на повторното използване на данните от космоса или събрани чрез космоса и използването на тези данни, а не да се поставят пречки пред тяхното повторно използване. Благодаря, Джудит. Има ли други колеги, които биха искали да се изкажат по този въпрос? Ако не, давам думата на комисията. Сабин Лекримен, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. Комисията наистина се радва на тази възможност да дискутира добавената стойност на е, космическата стратегия за, на Европа за е, защита на потребителите и вътрешния пазар. Е, също така, тук се изразява волята да комисията да а, извлече повече полза от тази програма за нашето общество и е, наистина трябва да направим от този сектор е, възможност за създаване на нови работни места, да се улесни живота на милиони граждани, например в е, сферата на транспорта, на околната среда, на енергетиката, на климатичните промени и така нататък. Комисията споделя предложението на докладчика, по-специално в две точки. Първо, изследователската и развойната дейност. Всъщност става дума за иновации, които трябва да създадат синергиен ефект с други технологични сектори и да дадат възможност за взаимен обмен на информация и е, Европа да запази своето ниво на изследователска и развойна дейност в е, сферата на космическите изследвания. Комисията и има амбициозна програма за изследователска дейност, за да може да се идентифицира тази дейност чрез структурните фондове и чрез европейски инвестиции. Другата точка е свързана с защитата на данните и информацията, които се предават е, по спътников път и рискът от кибератаки. Въпреки, че космическата стратегия не попада точно в тази тема, комисията напълно осъзнава специфичния риск, на който са изложени космическите системи и комисията в момента, заедно с е, компетентните органи на Европейския съюз, е, извършва проучване на тази тема. Наистина би било полезно да се види дали някои актуални нормативни актове могат да се прилагат към космическата система. Както беше казано в фазата на подготовка и редакция, ние ще се консултираме с заинтересованите страни, за да можем да лансираме космическата стратегия, най-вече що се отнася до законодателните предложения и бюджета за следващата финансова рамка. В този контекст докладът, който е подготвен от комисията ИТРЕ и предложенията, които са направени от вашата комисия, са добре дошли за нас. Много благодаря на комисията. Ако няма други желащи да се изкажат, искам да ви припомня. Има други ли желащи? така ли? Никола, искате ли да кажете няколко заключителни думи? Не, добре. Да, благодаря ви. Искам да ви напомня, че имаме становища също и от Афет, Тран и Пеш. И крайния срок за внасяне на изменения 3 май. 14 май ще се разглеждат измененията и ще се гласува в Идре на 21 юни. Сега прекратяваме временно нашето заседание, но моля не се отдалечавайте много, защото в 5 часа към нас ще присъедини комисар Андрус Ансип и той ще говори с нас за цифрови един пазар, една тема, която е важна за нас. Благодаря. colleagues. Уважаеми колеги, уважаеми колеги, Добър ден отново на всички. За нас е огромно удоволствие да приветстваме заместник председател на Европейската комисия, господин Андрус Ансип, който освен други въпроси отговаря и за цифрови единен пазар ние знаем за вашите познания, за вашата амбиция да се даде тласък на цифрови един пазар. Искаме да ви благодарим за всичко, което сте направили ви лично и комисията и се надяваме, че ще насърчите държавите членки да направят повече, за да имаме реален цифров единен пазар. Целта е да обсъдим напредъка на комисията в изпълнението на работната и програма и предстоящите инициативи, също така да говорим за напредъка по законодателството, което вече е предложено и се обсъжда в момента и да обменим мнение по приоритет за 2017-2018 година. Имате думата. Uh, благодаря за това, че ме поканихте. Искам да благодаря на всички уважаеми депутати и на вас, за доброто и ползотворно сътрудничество, което имахме в рамките на работата по така наречените цифрови досиета. Искам да кажа, че много се радвам на това, което се случва. Миналата седмица получих съобщение от моя мобилен оператор – че мога да ползвам мобилни услуги както в къщи. Малко по-рано, преди това, получих подобно съобщение от е, Белгийски телеком. Значи, роуминга почти изчезна. На 15 юни той наистина ще ни напусне за винаги. Искам да благодаря на всички уважаеми депутати, които подкрепиха това решение за отпадането на таксите за роуминг. Постигнахме споразумение и относно преносимостта на съдържанието това предложение ще бъде гласувано по време на следващата парламентарна сесия през май. Мисля, че консенсуса, до който стигнахме в рамките на тристранните диалози, ще е от полза за всички. Това представлява още едно осезаемо постижение за нашите граждани. Най-вече за онези 20% от европейските граждани, които прекарват поне 10 дни в годината в друга европейска страна. Точно тези хора ще са особено доволни от взетото решение. Що се отнася до 700 мегахерца, тази част от обхвата също постигнахме споразумение. Тази тема не е чак толкова привлекателна за хората, но благодарение на взетото решение ще има видими ползи за обикновения човек. Е, въобще, мисля, че можем да сме изпълнени с надежда. На какво да обърнем внимание в идните няколко месеца? Първо трябва да гарантираме споразумение относно така нареченото геоблокиране. Мисля, че всички членове на вашата комисия си спомнят цифрите, които получихме вследствие на едно проучване. 2% от европейците искат да купуват онлайн стоки от други страни, но не успяват, защото се предоставя невярно съдържание, невярна информация, има проблем с достъпа, има и други проблеми. Над 20% не получиха възможност да се регистрират като потребители само защото имат погрешни IP адреси. Например, хора, които са от Швеция, Дания, Белгия, от неточните страни, ако мога така да се изразя. Над 30% от хората, които са купували продукти от други европейски държави, имат проблеми с доставката. Ето защо имаме и предложение във връзка с доставянето на колети. 27% от хората, които нямаха проблем с доставката на пакети, не можаха пък да платят. Имаме единно европейско пространство на плащане, 26% от хората не могат да платят, защото кредитните им карти са издадени в неправилната страна. Много е малък процента на онези, които е, казват, че успешно са осъществили покупка на стока или услуга от друга европейска страна. Ние искаме в Европейския съюз наистина да има единен пазар. Утре, когато се приеме доклада на госпожа Ружа Тун, ще се придвижим една крачка по-напред към целта. Искам да благодаря на докладчика и на всички докладчици в сянка за положените усилия по това досие. Вашия доклад има за цел да защити аудиовизуалното съдържание, чието права са били уточнени. Освен това, искате да поясните и въпроса с приложимото право. Трябва да се намери точното равновесие, като не се забравят целите на цифровия единен пазар. Той не може да функционира, ако има трансгранична дискриминация – не може да има разлика между физическия единен пазар и цифровия единен пазар. Виждам, че целите на докладчика са същите като нашите в комисията. Ще чуя какво смятате по тези въпроси. Комисията иска да допринесе за бързото приемане на споразумението. Тя ще окаже и техническа помощ, за да може тристранните диалози да започнат максимално бързо. По отношение на втория пакет за авторското право, за предложението за онлайн предаванията, било то телевизионни или радио такива, трябва да кажа, че ние искаме да дадем възможност на хората да получават съдържание, което да обогати тяхната култура. А, опитваме се да уточним проблемите свързани с а, авторските права на оригиналната продукция. Предлагаме да има и задължително колективно управление на правата за препредавания чрез кабел, например. и особено в рамките на затворени мрежи, като така наречената интернет протокол телевизия. Разчитам на вашия балансиран подход. По отношение на директивата за авторското право, трябва да кажа, че е необходимо да гарантираме, че тя наистина ще допринесе за укрепването на, авторското право в цифровата среда. Една от целите на реформата е да бъде носителите на правата да могат да договарят по-добри условия за себе си в интернет. Една друга цел пък е да има справедливост по цялата верига, без да се променят и да се нарушават разпоредбите на директивата за електронната търговия. Разбираме, че вие споделяте тези цели. Ние обаче смятаме, че измененията във връзка с стойността и във връзка с издателите няма да допринесат за постигането на начертаните цели. Надяваме се, че в крайна сметка ще се постигне нова равновесие, което комисията защитава. По отношение на изключенията, много е важно внесените предложения да не внесените предложения да не пречат на използването и достъпа до съдържание, което е защитено по силата на авторското право. Не трябва да се накърняват правата и на носителите на правата, естествено. По отношение на цифровите договори, предложенията в тази връзка са свързани с другите предложения за електронна търговия. Само ако постигнем споразумение по всички тези инициативи, можем да осъществим цялостната цел, а именно всички европейски потребители да имат еднакви възможности. Същото въжи и за предприятията. Чрез пълното хармонизиране на разпоредбите, свързани с договорното право, ние ще можем да се справим с проблемите, пред които се изправя бизнеса. Един от тях е геоблокирането. Естонското председателство иска да обърне внимание и на онлайн продажбите на стоки. Много от решенията и компромисите в това отношение следва да бъдат обсъдени. Комисията направи съобщение относно средносрочния преглед. Средносрочния преглед на цифровия единен пазар. Съобщението ще се появи официално на 10 май. Ние ще поставим ударението върху платформите, економиката на данните, киберсигурността. Ще предложим и нови дейности свързани с електронното здравеопазване, международните отношения и по някои други въпроси. Ще отчетем настоящата ситуация по отношение на стратегията за цифровия единен пазар и ще е, начертаем е, планове за бъдещи действия Какво да кажем в допълнение за този средносрочен преглед? Трябва да разгледаме процедурите, свързани с а, действията, с а, нотифицирането, какво представлява валидно нотифициране. А, трябва да разгледаме и а, мерките, които трябва да се предвидят а, с цел премахване на незаконно съдържание от платформите. Министерство на истината. Трябва ли да има такова? Трябва да кажем, че фалшивите новини са нещо неприятно, но не е задължително незаконно. Трябва да вярваме на нашето население. Има някои проблеми, когато МСП се изправят пред огромни или доминиращи платформи. Основният проблем тук е свързан с механизмите за разрешаване на спорове. Има и липса на прозрачност по отношение на решенията, взети от платформите. Често те са еднолични. Например, много често се променят условията без да има информация за това и без да има прозрачност. Не е ясно, освен това, дали се прилага европейско законодателство или законодателството на Калифорния, например. Търсим решение в тази връзка. По отношение на економиката на данните – Стойността на европейската економика на данните ще се увеличи от 300 милиарда годишно по настоящем до 739 милиарда до 2020 година. Свободният поток на данните е много важен, за да се намалят разходите за съхраняване на данните и за обработването, на трансграничните ИТ операции. Много е важно и за създаването на економии от мащаба за услугите в облак. Ние правим проучване на евентуални нарушения, свързани с ограничения по отношение на разположението. Е, стъпваме на основата на първично и вторично европейско законодателство. По отношение на киберсигурността, ЕС направи значителен напредък в тази област. През 2016 година имаше за първи път законодателство за целия Европейски съюз, свързано с киберсигурността. имаше и директива във връзка с ЕНИСА. Тъй като заплахите еволюираха значително през последните 4 години. Ние сега правим оценка на стратегията за киберсигурност от 2013 година. Целта е тя да отразява новите рискове и предизвикателства. И директивата ще обърне внимание на това как да се промени устойчивостта спрямо такива заплахи на Европейския съюз. Преди месец бях в САЩ и разговарях с представители на Американския конгрес. Чух, че конгресмените много се притесняват, например, за киберзаплахите по отношение на интернета на предметите. Има някои прогнози, според които през 2020 година ще има 50 милиарда свързани с интернет устройства. В САЩ миналата есен бяха създадени бот мрежи, които се основаваха на интернета на нещата. Тези бот мрежи бяха използвани за да се оказват нападения върху някои глобални доставчици на услуги и те не можеха да предоставят своите услуги. Ето защо трябва да намерим глобални решения – когато говорим, например, за киберсигурността или за интернета на предметите. Както знаем, по-настоящем в много случаи производителите не обръщат никакво внимание на сигурността. Трябва да обърнем внимание и на така наречената киберверига. Трябва да, да научим идните поколения да се грижат за сигурността на своите устройства, като задават необходимите настройки още в самото начало. И тук не говоря само за компютри, защо да не говорим и за пръхосмокачки, например. Цифровата трансформация на нашите общества е нещо много важно. Например, искаме да гарантираме едно електронно здравеопазване, да може да се споделя здравна информация през границите, да може да се обменя информация по сигурен начин. прилагането на плана за действие в тази връзка е нещо много важно. Използването на принципа цифров по подразбиране е нещо съществено. Ние приветстваме подкрепата на вашата комисия в това отношение. И в заключение искам да кажа, че трябва да признаем, че цифровизацията е свързана и с работните места. Можем да положим повече усилия, за да обучим хората и да откликнем на проблемите в обществата. Ето защо сега работим за бързото прилагане на инициативи в рамките на така наречената така наречения нов дневен ред за умения. Ще дадем началото на една нова система през 2017 година, по силата на която ще има улесняване на стажовете за онези, които вече са завършили университети. Благодаря ви за вниманието. Ще чуя внимателно сега вашите въпроси, предложения и идеи. Вероятно ще ми кажете какво трябва да правим по всички тези досиета на единния пазар. Благодаря господин заместник председател Ансип за това, че ни представихте предложенията на комисията. Благодаря за това, че казахте какви ще бъдат и вашите бъдещи предложения, тъй като на цифрово единен пазар има много предизвикателства. Сега да видим кой иска да се изкаже. Нека да започнем с координаторите. Андреас, искаш ли да започнеш от името на НП? Съвсем накратко, три неща. Преди всичко искам да ви благодаря, господин Ансип, за много ясното му изложение. Това, което посочихте, показва отново, че комисията се страни много добре да работи по един балансиран начин, като работи в доста сложни материи – и търсейки нови решения. И смятам, че първо във всички сфери, които са свързани с авторските права, блокирането на географски принципи, други, вие се стремите да бъдете балансирани, да придвижвате напред единия пазар, без да губите от поглед баланса. Много е важно да се гарантира, и в източната и в западната част на Европа, и в северната и в южната и част държавите членки, и малките средни предприятия да получават необходимото подпомагане. И много ви благодаря, че ви споделяте тази позиция. Освен това, сферите, в които трябва да направим вече, например, пълна хармонизация и последни стъпки за финализирането им, комисията не сме да каже ясно, че това е единствения начин да се подобри ефикасността на единия пазар. Ние сме на ваша страна, но държавите членки имат нужда от определен натиск, за да може да се постигне това. Е, вие много правилно посочихте значението на киберсигурността. Мисля си, че сигурността на мрежите и на киберпространството са ключово значение. Мисля си, че единствената сфера, в която имаме нужда от повече размисъл и повече действия, това са фалшивите новини. Това е едно сложно понятие за разбиране. Вие казахте, че това не е правно понятие, но странното е, че у нези платформи, които са много популярни и изобщо не поемат отговорност за глупостите, а понякога е и опасните неща, които се публикуват там. И за разлика от е, онези, които публикуват информация, такива платформи не носят отговорност. Мисля си, че фалшивите новини са проблем свързан най-вече с подобни платформи и трябва да се потърси отговор на този въпрос. С нетърпение очаквам вашето предложения в тази посока. Благодаря, Андрес. В светлината на е, това, което получавам като информация за изборите във Франция и за това как те се отразяват в социалните медии, проблема с фалшивите новини става все по-актуален. Благодаря, госпожо председател. Господин комисарът е, трябва да си сложи слушалките. Благодаря. Благодаря, че го направихте. Е, благодаря, господин заместник председател на комисията. Първо искам да ви благодаря за това, че дойдохте при нас и че направихте преглед по тази тема. Искам да се концентрирам върху четири кратки точки. Първо, платформите. Вие казахте вече, че преди една година беше публикувано съобщение на комисията. Това беше много важен момент. Сега работим по доклада на парламента, обаче колегата Андрея Шваб вече каза, че дискриминацията, неверните новини, отговорността на платформите, това е много важна тема за бъдеще ние не искаме да въвеждаме сега специални проверки и не искаме да въвеждаме цензура, обаче бихме искали да избегнем това Министерство на цензурата, ако мога така да се изразя, да бъде поето директно от частните платформи. Смятате ли, че е достатъчно това, което имаме като правни възможности? Защото в електронната търговия, да, наистина това е важен момент, но става дума не само за платформите, които извършват търговия, а и за такива, които предлагат услуги, е, информация. За мен е, това е много важен момент. Е, след това втората точка, която е свързана с първата, Става дума за алгоритми. Алгоритмите са важна тема, на която трябва да се спрем. Естествено, трябва да се спазват авторските права. Не става дума за това да се пречи на предприятията, обаче трябва да има една правно издържана система. Смятате ли, че трябва да се погрижим за алгоритмите или не. И трето, така наречените стартъпс. Тези платформи са малки, по-големи такива платформи има в САЩ, в Китай и така нататък. Кръговите платформи в Европа са малки и нямат достатъчно капитал. Смятате ли, че трябва да се представят подпомагащи програми, например за рисков капитал, така че в Европа да имаме някои по-големи платформи, които на европейско равнище да могат да действат. И след това сигурност в интернет, вие казахте, че това се определя от прилагането на директивата. Обаче, Става дума всъщност за един стратегически важен елемент. Става дума за сигурността на гражданите, която добива все по-голямо значение. Ние сега се намираме в фаза на транспониране, обаче смятате ли, че трябва да се направи нещо повече по тези важни теми? Сега от името на зелените. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на заместник председателя Ансипа за вече постигнатия напредък по стратегията за единия цифров пазар. Разбира се, с нетърпение очакваме средносрочния преглед на комисията. Споделям заявеното от, ваш, от вас цел да се разработи такава стратегия, която бъде полезна за потребителите и за това регламента за географското блокиране или блокирането по географски принцип ще бъде много важно. Ако няма правни предложения направени на потребителите, те ще използват незаконни предложения или ще започнат да използват виртуални частни мрежи VPN. Това няма да бъде положителен резултат. За това призовавам комисията да подкрепи позицията на парламента във връзка с неаудиовизуалното съдържание онлайн. Що се отнася до направеното от вас предложение, то е много добро за радио и телевизионните оператори, но предложението за блокиран географски принцип става дума за продавачи, които имат разрешително за продажба на съдържание, но независимо от това предпочитат да блокират съдържание по географски принцип. Също така смятаме, че комисията в подхода към директивата за електрон търговия предпочита да се придържа към ограничителния режим – аз обаче смятам, че член 13 подкопава директивата за електронна търговия и искам да ви припомня за научното становище, което беше предоставено на комисията и също така изследователска служба на съвета на парламента, извинете, посочи, че член 13 създава нови задължения. Също така парламентът вече е гласувал нееднократно по сродните права, например в доклада по единния цифров пазар, така че едва ли ви изненадва нашата позиция по този въпрос. Подкрепям подхода на комисията към процедурите за сваляне на определено съдържание от интернета и също така за възможната отговорност за качване на съдържание. Ние вече виждаме, че се предприемат инициативи от държавите членки. Например, в Германия се предлага законодателство срещу фалшивите новини, но подобни инициативи могат да доведат до фрагментираност в Европейския съюз, ако няма общо европейски норми и също така могат да бъдат избрани неподходящи инструменти, защото и фалшивите новини, и речта основана на омразата към определени групи хора не винаги се дефинират по еднакъв начин в различните законодателства. Също така е, трябва да мислим за това, че следва и потребителите да се защитават Искам да ви попитам за вашите планове, къде обмисляте законодателни предложения, а къде само насоките. По програмата за умения мисля си, че е много важно за уменията в Европейския съюз. Тук трябва да отчетем, че няма достатъчно финансиране особено за да могат хората да станат предприемачи. Искам да припомня за един пилотен проект за експериментална творческа и иновационна среда и приветствам положителната оценка на комисията за тази инициатива. И накрая за киберсигурността. Според мен е един от най-важните начини защита на хората от вредоносни атаки срещу техните системи е да предложим на хората възможността за криптиране на всички техни съобщения. Дали комисията ще подкрепи това в пакета за електронните съобщителни услуги да се криптират съобщенията. Моля да ме извините, имаме много желащи да се кажат и по интернета на предметите. Смятам, че потребителите трябва да могат да променят собствените си устройства, нещо, което обаче не се разрешава много често от производителите. Ако производителят повече не предлага актуализиране на софтуера, трябва да могат потребителите да намерят собствени решения, да приложат собствени решения. Искам да спомена за член 13, тъй като също се излъчва нашето заседание в интернет. Това е нещо, което се отнася до вътрешния пазар и се отнася пряко до директивата за електронна търговия. Да, извинете, вие споменахте за член 13. А, мисля си, че е важно хора да знаят за какво става дума, защото когато хората говорят за член 13 тук в тази зала, после друг говорят за член 7, после друг говори за друг член, за член 21, наистина става много сложно. and also for our Нека да мислим за нашите зрители и слушатели, господин заместник-председател. Благодаря, Джуди. И от името на Алде давам думата на следващия оратор. Thank you very much. Много благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Поздравления за всичко, което вече е направено в сферата на вътрешния пазар и цифровизацията. Имам два въпроса. Първо, за блокирането по географски принцип – това беше нещо изключително във връзка с защитения с авторско право материал. Въпросът ми е дали има планове да се реши този проблем в бъдеще или сте доволни от предложението в този му вид. Вторият ми въпрос е от колегата ми Дита. Тя ме помоли да ви задам този въпрос за локализацията на данните изискванията за това стават реален проблем в Европа, особено що се отнася до обществените поръчки. Може би наистина са необходими някои ограничения за целите на националната сигурност, но повечето от тези правила не са полезни за никого. Те създават проблеми и за дънакоплаците, и за предприятията. Нашата комисия вече призова към забрана на подобни изисквания. Съветът вече отмени искането за подобни изисквания. Какво правите ви от гледна точка на законодателно предложение? И сега Денис Дейонг Юнг от името на ГУЕ. Благодаря ви. Благодаря ви много заместник председател Ансип за вашето уводно изложение. Всички сме съгласни с това, че цифровият пазар е един от основните ни приоритети в този момент и като цяло ние сме доволни от това, че се ускорява работата в тази сфера. Искам да споделя само едно наблюдение, което е от по-широк характер – от самото начало на работата ми в тази комисия се стремях да разглеждам предложенията, новото законодателство от гледна точка на един дребен предприемач. И ако разглеждам резултата от това, което се предлага в момента в сферата на цифровия пазар, според мен е странно, че Сдруженията на малките и средни предприятия молят за помощ, защото наистина това не би било така, ако новото законодателство ясно и ясно не само за юристи. И също така, например, когато говорим за географското блокиране, в първоначалното предложение на комисията нямаше необходимата оценка на въздействието от гледна точка на малките и средни предприятия. Къде изчезна принципа мисли първо за малките? Къде изчезната в подхода на комисията към вътрешния пазар? Знам, че докладчика ни положи максимални усилия, но бих предложил преди да започнат тристранните преговори, ние да извършваме оценка на въздействието точно от тази гледна точка, защото ако вие предлагате ново законодателство, ако то доведе до съдебни спорове, защото не е ясно, мисля си, че това е нещо много лошо. И дали ще има пълна хармонизация или не, няма да помогне. И сега от името на Европа на пряката демокрация. Благодаря. Благодаря и на комисар Ансип. Благодаря на господин заместник председателя на комисията, господин Ансип, че присъства на нашата среща, искам да се върна на първото му изказване, когато ставаше дума за тълкуване на различните проекто нормативни актове. Опасявам се, че ако не проявим достатъчно внимание, можем да стигнем до единна информация, единен продукт. И за това имам два въпроса. Първо геоблокиране и след това авторско право. Това са темите на въпросите. Днес се забравя много често, че в авторското право всичко се основава на териториалния принцип. И дали на някого това харесва или не, трябва да се съобразяваме с този принцип, защото в противен случай се излагаме на опасност – да бъде намалено предлагането и всъщност да се пречи на големите предприятия, които искат да инвестират капитал, за да получават информация. Това е един от проблемите искам да чуя от представителя на комисията какво мисли той по този въпрос. Втория въпрос – онлайн платформите и отговорността на тези платформи благодарение на директивата за електронна търговия, ние живеем в една система на ограничената отговорност. Директивата е от 2000-та година. През изминалите 17 години интернет се разви бурно, също благодарение на променената среда. И сега не можем да прехвърлим цялата отговорност върху платформите, защото това би означавало крачка към създаване на единен продукт. Изложили сме на опасност да има превентивна цензура. И след това второ, което създава още повече грижи, че този контрол ще се извършва от големите предприятия, от големите фирми, което означава, че на пазара няма да имаме вече е, стартъпс, няма да имаме и по-малки предприятия, които не притежават е, толкова много капитал. През е, последните години YouTube инвестира 60 милиона евро за проверка на съдържанието. Благодаря, Марко. Сега останалите оратори по една минута, защото господин комисарът трябва да може да отговори на вашите въпроси. Люси Андерсън. Благодаря много. Е добре да се срещнем с вас, господин комисар, по два въпроса. Първо искам малко повече да говоря за договорите онлайн и продажба на стоки най-вече, защото съм докладчик сянка. И също така ще се спра и на колетните пратки, тъй като съм докладчик в Комисията по транспорта. Аз мисля, че цифровият пазар работи и трябва да има необходимата регулация. Хората могат да се обърнат след 10 години назад и да видят колко е добра ролята на Европейския съюз. За договорите онлайн. Ние много искаме да работим върху това предложение. Бихте ли могли да ни предоставите нова информация дали има някакво придвижване на въпроса в рамките на Малтийското председателство и как би изглеждало това предложението? Както и много други колеги тук, искаме да имаме достатъчно време, за да може да се оформи това законодателство по надлежен начин, защото продажбата на стоки в цяла Европа е нещо, което е много важно и за потребителите, и за предприятията, и важно да не избързваме. Разбира се, хармонизираният подход е много важен от гледна точка на правната сигурност, но наистина трябва да намерим правилния подход. По колетните пратки не става дума само за цените. Много е лошо, че качеството на доставките понякога се забравя. Важно е да има справедливо за малките и средни предприятия. Извинете, че говоря за конкретните членове, но член 6 в предложението не правомерно заклеймява онези, които предоставят всеобща услуга и може да доведе до твърде избирателен, селективен подход. Ние знаем, че трябва да разгледаме такива въпроси, като отговорността, включително и правната и финансова, проблемите с недоставените или погрешно доставените колетни пратки. Трябва да защитим потребители. Първоначалното предложение в момента наистина не стига до целта. Моля, спазвайте отреденото ви време. Вержини. Господин заместник председател на комисията, благодаря, че присъствате при нас. Искам да се спра на една точка. Единният цифров пазар. Да, това е приоритет, обаче в този дебат има едно много голямо предизвикателство за европейското пространство. Става дума за поддържане на нашия а, сектор на а, културата и е, то по най-добър начин. Е, това е един символичен императив, защото е, факта, че имаме едно културно творчество в Европа представлява наистина ценност и трябва да се насърчава до максимум. Става дума и за економически императив, защото се създават работни места. Има добавена стойност и е, всъщност е, е, богатството ценностите на тези творчески предприятия всъщност представляват една много добра платформа. По предположението на комисията за авторското право, свързано с член 13, е свързано с обединяването на ценностите, обаче смятам, че това е една изходна база и ние би трябвало да напреднем повече по тази тема, за разлика от другите предложения, които по-скоро застражават е, творческата индустрия, имам предвид географското, е, гео, блокирането, също така и произведенията, които попадат под авторското право. Наистина, само визуалните произведения се подчиняват на териториалния принцип и всъщност всичко това поставя под въпрос поддържането на творческите произведения. Наистина, сателитните кабели поставят под въпрос принципа на териториалност и ние трябва да се върнем към първоначалните ценности. Също така трябва да осигурим и неутралността на платформите. Става дума не само за алгоритмите в случая. Ние знаем много добре, че тези алгоритми днес създават много голяма дейност, най-вече в социалните медии, но в по-широк смисъл има и етичен аспект на алгоритмите. Алгоритмите всъщност възпроизвеждат човешките маниери, да речем дискриминацията и аз мисля, че комисията трябва да си помисли по тези въпроси, за да осигури контрол върху алгоритмите като борба срещу дискриминацията, като етичен принцип, който трябва да защитаваме. Розатон, благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че съм много доволна, господин комисар, че вие отговаряте за цифровия единен пазар, защото това означава, че ще постигнем напредък. Разбира се, изисква се смелост да се премахнат бариерите, които разделят пазара и никой не е толкова ангажиран с това, колкото вие сте. За това наистина разчитайте на моята подкрепа. Аз се притеснявам от това, че изоставаме. И разбирам, че има хора, които искат да запазят старите структури, обаче времената се променят. Трябва да търсим нови решения, нови бизнес модели, вместо да се страхуваме от промяната. Но надявам се, че стъпка по стъпка ние ще стигнем до нашата цел, но наистина трябва да бъдем много последователни, тъй като имам само една минута, която вече може би е изтекла. Искам да спра на фалшивите новини, които бяха нееднократно споменати днес. Този въпрос е изключително важен, а именно отговорността за фалшиви новини за речта основана на омраза към определени групи. Проблем са също така и анонимните акаунти в социалните мрежи, защото има хора, които разпространяват такива фалшиви новини в интернет и ние сме абсолютно безсилни. Спешно трябва да се разбере, че трябва определено законодателство. Уважаеми колеги, нашият отдел по политиката проведе две допълнителни проучвания по блокирането на географски принцип – в тези проучвания са участвали юристи, други специалисти и ви призовавам да се запознаете с тези интересни документи. Благодаря, Ружа. Сега Кая Калас. Благодаря. Ще говоря на естонски. Това е уникална възможност. jah, kuna sellist võimalust ei ole tavaliselt. ma tegelikult. да, наистина. Много рядко имам възможност да говоря народния си език, но искам да направя една бележка от по-общ характер. Когато обсъждахме стратегията за цифрови един пазар, на времето всички съгласиха с целта. Имаме 500 милиона граждани, обаче има много различни правни норми и правила, а целта е да създадат общи правила за всички, и за предприятията, и за потребителите – и това ще бъде в интерес на всички. Но сега, когато разглеждаме различните предложения, които се внасят и когато ги обсъждаме, твърде често забравяме за основната ни първоначална цел. Първоначалната цел беше да имаме общи правила и норми за всички. И въпросът ми, тъй като времето ми изтича, е дали комисията все още си спомня за тази цел. Дали гарантирате това да не се забрави основната цел, когато има толкова много предложения. Благодаря. Сега аз ще си дам думата съвсем накратко. Искам да ви кажа, че изцяло споделям вашия подход към един отворен, свободен интернет и искам да ви призова да използвате целият, целият си авторитет, за да окажете натиск върху държавите членки в цифровия един пазар, във всички други сфери. Имаме едни и същи тенденции, твърде много консервативност и протекционизъм. И стои проблема с свободното движение, включително и свободното движение на данни – това е основа на единия пазар на растеж на заетостта. Обаче това се разглежда или като нещо отрицателно, или нещо, което се възприема като даденост. Трябва да се мисли за иновации, за инвестиции в цифровата економика, а ние сме много обезпокоени от позицията на държавите членки. Вие имате прекрасен опит и знания в тази сфера. Моля, помогнете ни тези въпроси да бъдат сред политическите приоритети. Няма да говорим за бюрокрацията, за бумащина. Наистина ще се стремим да ви подкрепяме чрез един широк, ангажиран дебат. Ние ви изпратихме писмо и подкрепям колегата Дита, която говореше за локализирането на данни. Парламентът вече помоли комисията да внесе проекто регламента това е свързано с нещо, което вече казахте. Свободното движение на данни и други видове свободно движение, други видове свободно движение. И в цифрови един пазар данните, информацията следва да се разглеждат като подлежащи неутрален режим, като равноправни. Дали имате нещо предвид в областта на цифрови единен пазар, нещо, което да може да предложите в тази област до края на годината. Благодаря ви предварително за отговор на всички тези въпроси в рамките на 10 минути. Дори не знам откъде да започна. По отношение на локализацията на данните. Тенденциите в световен план не са лицеприятни – само в Европейския съюз вече имаме 56 различни закона в 21 държави членки, насочени към локализацията на данните. Виждаме, че някои държави членки искат да предложат нови правила, включително а, такива, които приобщават членовете за локализацията на данните. Разбирам, че трябва да има някакъв вид изключения, свързани с националната сигурност или пък когато става дума за общественото здраве, трябва да има съразмерност, естествено. Не може, когато говорим за публична политика или за обществено здравеопазване, да твърдим, че винаги тази информация трябва да остава само у държавите членки. Глобалните играчи могат да се справят с локализацията на данните. Те могат да имат 28 центрове за данни в 28 държави членки, но нашите малки и средни предприятия и новопоявяващите се компании няма да могат да имат 28 центрове за данни и съответно тенденциите ще продължат ще има локализация на данните, а пък на малките предприятия или на новопоявяващите се ще се каже идете в САЩ или си останете само в къщи. В САЩ, например, има единен пазар с 300 милиона потребители. Не такова послание искаме да изпратим на а, нашите новопрохождащи компании. Нашия анализ показва, че ако премахнем пречките пред потоците данни, ще можем да намалим а, цените на услугите в облак в идните 5 години с 7,2 милиарда евро. Въздействието върху економиката ще бъде още по-голямо 8 милиарда годишно. Така че трябва да решим тези проблеми и ние ще направим предложения по време на средносрочния преглед. Трябва да разгледаме и новопоявяващите се въпроси като собствеността върху данните, достъпа до данни, отговорността, преносимостта, данните в облак. Много са проблемите, на които трябва да намерим решение. И както вече казах, нашия средносрочен преглед ще разгледа въпросите свързани с економиката на данните. Кая попита за общите цели, стратегически и оперативни. Всички държави членки искат да защитят своето население. Мисля, че целите ни са сходни. Какво обаче схващане имат различните народи в Европа за предлаганите решения? Тук вече проблема се появява и той е сложен. Мога да спомена премахването на таксите за роуминг. Изглежда лесно пълното премахване на таксите за роуминг. Факт е обаче, че в държавите членки има много различни позиции. За някои това премахване е много болезнено и много сложно. Особено за онези в южната част на Европа. Защото те трябва да инвестират, за да може да предоставят услуги на туристите, които посещават съответните страни в рамките на трите летни месеца те няма да могат е, да получават е, възвръщаемост от своите инвестиции в рамките на цели 9 месеца от годината. Това пък е, води до други осложнения. В Скандинавия, например, има много ниски цени на мобилните услуги, предоставят се щедри мобилни услуги. В Финландия, например, хората могат да купят за една и съща цена като тази в Унгария сто пъти повече данни. Тази разлика е значима, забележителна. Потреблението на данни. В Финландия имаме 11 гигабайта годишно на глава от населението, а средното в Европейския съюз е 1 гигабайт. Положението в държавите членки е различно съответно. И трябва да намерим балансирани решения, това, което каза Андреас. Не е лесно само да кажем нека да гласуваме и да не обръщаме внимание на скандинавските държави, например, или пък на държавите от Южна Европа, не можем да кажем само защото мнозинството е да, мнозинството е за, ние трябва да действаме. Не трябва да търсим консенсуса по много чувствителни въпроси. Не можем да използваме силата като основен аргумент и да обръщаме гръб на по-малките държави членки, на по-малките групи хора, на по-малките предприятия, на новопоявяващите се фирми. Не можем да гледаме само мощните играчи на пазара. По отношение на словото на омразата и платформите. Много от вас споменаха точно този въпрос – По време на последната пленарна сесия беше казано, че темата е изключително сложна и няма лесни решения. Не можем да кажем просто така, нека да забраним фалшивите новини или словото на омразата. Всъщност словото на омразата вече е забранено. Юлия Реда спомена, че голяма част от е, съдържанието, за което говорим, е законно в рамките на съответните платформи. Знаете за така нареченото виетнамско момиче, пострадало от нападение с напалм. Премиера на Норвегия а, качи тази снимка в своя профил и веднага се заговори за детска порнография, тъй като става дума за голо момиче. Не се говореше за политическото послание на това момиче по време на войната в Виетнам. Какво искаме да направим? Какво планираме да свършим? Както казах в самото начало, директивата за електронната търговия не трябва да се пипа. А режима за ограничената отговорност също трябва да остане. Но аз мисля, че трябва да поясним така наречения принцип на нотифициране и действие. Какво е оповестяване, какви характеристики има на това оповестяване. След това трябва да говорим за ограниченията във времето, в какъв период трябва да се дават отговори правата на хората, чието съдържание е било свалено, имат ли право те да се обръщат е, към съда и така нататък. Това са правила, процедури, които трябва да бъдат доуточнени. И както казах в самото начало, днес има онлайн платформи, които демонстрират инициатива. Те се притесняват обаче, че ще ги накажат. Само защото са проявили инициатива. Притесняват се, че някой би казал, сега носите пълна отговорност за съдържанието в рамките на вашата платформа. Затова ние искаме да поясним тези процедури и правила какво представлява уведомлението, какво представлява свалянето на съдържанието като процедура. Всеки би извлякал полза от нещо подобно. Не мисля, че е правилно да се налагат мерки от е, сферата на правоприлагането върху онлайн посредниците, например, или онлайн, онлайн платформите. И ние трябва да вярваме на нашето население. Трябва да вярваме в здравия разум на европейците. Някои казаха, че Ебрахам Линкъл не казал нещо известно. Може да не е той, но става дума за цитат от преди 100 години и той е валиден днес. Може да мамиш всички за известно време, може да мамиш някой през цялото време, но не можеш да мамиш всички през цялото време. Фалшивите новини са нещо лошо, но и Министерство на истината е нещо лошо, то е даже нещо още по-лошо. Аз съм живял във времената в Естония, в която имахме Министерство на правдата и не искам да препоръчвам подобни решения на Европейския съюз. Ако не сме доволни, обаче трябва да действаме. Аз съм много по-голям застъпник за саморегулацията, за корегулацията. Доверието е едно от е, най-големите постижения на тези онлайн платформи. И ако те загубят поради фалшиви новини, ако загубят доверието на хората поради е, фалшиви новини или поради слово на мръзата, те ще загубят и дела си в пазара. Аз Вярвам, че онлайн платформите са готови да действат. Ние обаче трябва да работим заедно, трябва да окажем натиск и ние планираме да решим всички тези проблеми. Времето ми свърши, за което се извинявам. Новопрохождащите компании. Основното ми послание е, че трябва да създадем цифроведенен пазар в Европейския съюз. Ако наистина имаме единен пазар с 500 милиона здрави европейци, то и умните европейци няма да напускат Съюза. Ще можем да разширим своята дейност. Мисля, че трябва да насърчим цифров единен пазар и той ще генерира ползи за новопрохождащите компании. Стойността е много важен въпрос. Знаете, че има платформи, които се основават на абонамента и те дават много повече пари на музикантите, отколкото рекламите. Сумите са много различни. В един случай мога да спомена 600 милиона евро. Става дума за платформи, подкрепени чрез реклами. В други случаи мога да спомена 2 милиарда евро, 142 милиона потребители. 600 милиона потребители месечно, достигащи понякога до милиард. Разбирам, че някои музиканти са недоволни от наложените тавани. Ние трябва да насръчаваме творците и ето защо имаме предложения в тази връзка. По отношение на криптирането. Кая напусна залата. Дори в Естония има различно виждане по въпроса. Какво да се прави с комуникацията между хората и какво да се прави с криптирането? Някои хора казват, че би трябвало да може да се подписва с цифров подпис всичко. И когато се полага цифров подпис, е, трябва да има криптиране. Какво обаче ще може да се съдържа в така наречения контейнер? Филми а, или пък а, писма. Онзи, който може да дешифрира, ще знае какво е съдържанието. Можем ли да използваме един набор от правила за определена комуникация? и други правила за друг вид комуникация. Говоря за правила за криптирането. Аз съм против създаването на вратички в криптираните системи. Знаете, че по-настоящем някои автомобили имат 800 сензора. Възможно е да се създаде личен профил, като се използват данни от е, записите на видеокамерите? Трябва ли да имаме видеокамери навсякъде? Трябва ли да записваме това, което се случва в нашите спални? Не мисля, че е добра идея. Мисля, че благодарение на така наречените задължителни вратички можем да налеем вода в мелницата на лошите хора. Готов съм естествено да чуя вашите идеи в това отношение, но ще е много трудно да ме убедите в това предложение. Времето изтече 7 минути по-дълго говорих от това, което ми отпуснахте по отношение на цифровите договори. Искам да кажа, че те са важни. Геоблокирането и цифровите договори трябва да вървят ръка за ръка. Пълната хармонизация е една много добра идея. Европейската комисия в миналото направи едно такова предложение, но то не беше прието. След това се предложи общо европейско право на продажбите и това не беше прието като идея. Мисля, че е необходимо да си дадем повече време и да намерим по-добри решения, по-добри спрямо това, което комисията предлага, защото времето изтича и трябва да действаме. Необоснованото геоблокиране създава главоболия на всички. Вие попитахте за съдържанието, което подлежи на авторско право и принципа на териториалност. Да, принципа на териториалност трябва да бъде защитен, но когато говорим за филмите, например, 20% от потребителите на интернет използват EPN, за да получат достъп до VPN по-скоро, за да получат достъп до цифрово съдържание. Проучване на общественото мнение показва, че 67% от тези, които гледат филми в Европейския съюз, използват а, а, сваляне на безплатно съдържание. Ами това си е кражба спрямо от творците. Сега някой казва, че трябва да запазим териториалната ексклюзивност. Аз мисля, че Този изключителен характер трябва да бъде или 0% или 100%. Тоест или да има някакъв вид изключителност, или въобще да премахнем тази ексклюзивност. Не можем да имаме нещо по средата. 20%, 30% или нещо подобно. Аз не разбирам какво имате предвид, когато говорите за така наречената абсолютна териториална ексклюзивност. Много, много главоболия имаме, много проблеми имаме, трябва да намерим правно издържани отговори, за да са доволни европейците. Особено, що се отнася до цифровото съдържание – Yeah, about fake news and, and, uh, and censorship. No. Имате още време. А, по отношение на цензурата и фалшивите новини, не може да има цензура по никакъв начин. About neighboring rights По отношение на така наречените как... сродни права, За такива сродни права се говореше още през 60-те години на миналия век. По това време обаче издателите не искаха да има такива права. Защо? По това време ставаше дума за отговорност. Казваше се, че те действат като неутрални посредници сега обаче издателите се оплакват, казват, че някой използва тяхното съдържание без да има необходимото заплащане. И аз разбирам подобен аргумент. Когато говорим за фалшиви новини, качествените медии играят много важна роля. Дори онлайн платформите искат да използват доверени лица, автори на които могат да се осланят. Не беше моя идеята да се предложат тези сродни права на през издателите. Моята идея беше да се е, каже че така наречения хайперлинкинг ще остане основен принцип в интернет за винаги. Това беше и целта на изречението, което включихме в съответния текст. Ние разговаряхме по този въпрос с докладчика Комодини Какия и аз мисля, че тя успя да разбере моя аргумент и май осъзна, че предлага нещо в повече по отношение на хиперлинковете. Не знам дали трябва да пренаписваме съдебната практика защото в тази област има страшно много съдебни решения. Ако приемем нейното предложение за хиперлинковете, то аз мисля, че ще създадем пълна бъркотия. Не мисля, че мога да подкрепя едно такова предложение. За мен е трудно да разбера защо по отношение на, музик, на музиката а, има сродни права, а по отношение на пресиздателите не може да има такива права, защото те не искат да ги използват, за да имат по-добра, по-силна карта в ръцете си, когато преговарят с глобалните платформи. А по отношение на интернета, на нещата или на предметите, идеята, че потребителите трябва да могат да променят настройките на устройствата, настройките, които съществуват при покупка, трябва да кажа, че потребителите много често не обръщат внимание на нищо свързано с сигурността, когато купуват нещо. Хората не обръщат внимание на настройките, свързани с сигурността. Когато се говори за някакви лампи, свързани с различни хладилници, когато се говори за, за платформи а, и за пароли, а, хората просто променят четирите нули и слагат рождената си дата Мисля, че както успяхме да убедим хората в миналото, че е полезно да си мият ръцете от време на време, така ще успеем да ги убедим, че трябва да прилагат и принципите на киберхигиената. Ако успеем да накараме хората да променят а, настройките по подразбиране на устройствата, които използват, ще предотвратим много проблеми. 80% от кибер атаките, които се случват, ще бъдат предотвратени. Процедурата на сертификация е много важна в това отношение. Трябва да можем, например, да кажем, че едно устройство няма да може да се използва, ако не се променят настройките по подразбиране или фабричните настройки. Много различни позиции има в това отношение, естествено, не само в Европейския съюз, но и в глобален мащаб. Става дума за глобални заплахи. Киберпрестъпниците работят и са създали една цяла индустрия. И ние трябва да работим, за да откликнем на глобално ниво, на много високо ниво, да се справим с тези лоши хора. think... Сега за функционалното многообразие мисля си, че е важно да се гарантира достъп на нашите граждани до това, което се предлага от операторите. И по този начин ще можем да запазим и културното многообразие, така че то да не бъде заключено в определени страни. И Разбира се, нашите граждани ще извлекат полза от това, както и културата ни. Затова предлагаме и с ползването на разширения принцип на страната на происхода, модела за колективно издаване на разрешителни. И също така това ще позволи да се отвои обема на съдържание, което ще бъде достъпно независимо от националните граници. Разбира се, това няма да реши всички проблеми, но мисля, че всички, т.е. нашите граждани, творците, ще могат да извлекат полза от тези решения. Така че много ви благодаря за проявеното от вас търпение. Знам, че говорих твърде много, но честно казано, имаше много въпроси, те заслужаваха отговор. И разбира се, очаквам много доброто и плодотворно сътрудничество с вас по всички тези досиета, свързани с единиция в пазар. Много ви благодаря, господин заместник председател. Много сме ви благодарни за това, че отделихте време да отговорите на всички въпроси, за това, че ни слушахте. Много сме ви благодарни и с нетърпение очакваме продължаването на нашето сътрудничество. Уважаеми колеги, утре се виждаме в 9 часа сутринта. Много ви благодаря.